Така, моля ви да седнете. Danke sehr. Also die Koordinatorenbeschlüsse vom 13. Благодаря и така решение на координаторите от 3 ноември. Мисля, че вече всичко сте получили. Ако нямате възражения, решенията може да се считат за прияти. И така, връщам се на последното заседание на координаторите. Говорихме за работата на тематичните отдели, имаше предложения за проучвания, за брифинг за 2015 година. Срокът е 5 ноември, т.е. утре. Следователно, ако имате предложения, трябва утре преди обяд да ги внесете в секретарията. Точка 9. Дневния ред. Представители на Института от Хановер за системата за систем, системни изследвания ще ни говори за инвестициите в големи проекти. Ето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 екземпляри. Господин Шат, имате думата. Благодаря, господин Крамер. Благодаря, че ме поканихте. Ще се опитам да направя изложението на английски. Проучването беше изготвено на английски, така че преминавам на английски. The... Благодаря за поканата да ви дам актуална информация за инвестициите в големите проекти подготвихме проучването заедно с на професор Холкатер на... и моите трима колеги са тук, за да отговорят на вашите въпроси. Ето това е планчето за представянето първо ще представя съответните проекти, след това няколко думи за процедурата за решение, оценката, след това на проектите и разработването и накрая участието на обществеността. Това са 5-6 точки по днешната тема. Мрежата ТЕН-Т се появи преди 10 години. Първоначално беше политическа идея. Подготвихме аналитичен подход, проекти отдолу нагоре от държавите членки. През последните 4-5 години участват и вашия комитет, и вашата комисия, и Европейската комисия, като идеята да, да изградим една добре обмислена система за транспорта в Европа. Така се появи концепцията за мрежата, за ТНТ. Знаете, че тя се състои от 10 коридора, виждате ги на екрана. девете коридора. От тях избрахме 12 примера, за да ви покажа как се подготвят проектите. Седем от тях бяха включени в предишното проучване. Добавихме още пет, за да покажем новия подход. Първото е скоростната линия от Штутгарт е, тунелите Готард и тунела Льохспер. Малко числа. Инвестиции между 131 милиона до 10 милиарда. Оценките работят с различни показатели социално-економическите е, предимства и разходите. Съотношението разходи-ползи 1,5 е, е, до 2,6. Ако погледнете периода за изплащане, това също е показател между 15-20 години и следващия период е 50 години. Ето това са отделните примери. Избрахме пет основни аспекта. Първо, как се вземат решения за съфинансиране. Често проектите се разбиват на отделни дейности – да речем ЖП линията Балтийско море, частта от ЖП линията в Литва. След това проектите отиват в изпълнителната агенция и там се дават точки за отделните показатели. След това Генерална дирекция транспорт взема решение Анализират се четири критерии. Споменали сме ги тук на екрана. Падеж, ефект, качество, релеванс, отношение към транспорта. След като бъде проверен първия критерий, се прави покана за финансиране. След това идва падежа, дали са осигурени средствата, има ли нужда от законови одобрения. Следващия критерий е ефекта от проекта. Дали има позитивни социално-економически резултати. Въздействието върху околната среда. Дали е проектиран адекватно това са критериите в началото за всяко действие и накрая идва критерия качество. Структурата за управление дали е разделена на адекватни етапи с съответните планове. Тук се проверяват още два други показателя. Управлението на риска за съответните действия. Ако да се направят промени, какъв риск възниква и как се управлява той? Проследяването на промените, какви са разходите, как се отразяват върху общите разходи Тоест, показателят управление на рисковете също се отчита Третата точка в списъка е оценката на мегапроектите. За големите проекти, които получават по-голям дял от европейското съфинансиране, ако са трансгранични, тогава средствата идват от кохезионните фондове. Подготвя се оценка, за да могат да се сравнят отделните проекти и дейностите в тях. За сега нямаме интегриран модел за транспорта за големите проекти все още няма такъв модел. Важно е да се измерят и економическите ефекти. Онова, което е повече от спестяването на време, ефекта върху заетостта, търговията и БВП. Четвъртият елемент отделна оценка за реализуемост. На второ място от нас са записани съфинансиранията на големите проекти. 40% Европейския съюз, 30% някои държави членки с съответните критерии и те увеличават теглото на съответния проект, като обработването на проекта се поема от комисията, тъй като комисията плаща голяма част от разходите. Ако погледнете някои от високоскоростните ЖП проекти, понякога разликата може да бъде от 1 към всичко това зависи от мониторинга и наблюдението и одита. Така могат да бъдат спестени някои разходи. Следваща точка проект и падеж четвъртата точка. Благодаря. За проекта са важни подробностите. Защита на някои екологични зони за обикаляне, ако е необходимо, на някаква защитена територия, което понякога увеличава разходите. След това проектът е готов за решение със съответния маршрут и тук се добавят, да речем, разрешената скорост 100 км в час Прави се проучване е, на инженерната част, оценка на въздействието върху околната среда. За крайният ефект от проекта върху околната среда. След тази информация е възможно да се вземе решение и да се изчислят разходите предварително, за да не се стигне до надвишаване на разходите. Още два момента анализ на риска и управление на този риск. Това също трябва да се вземе предвид управлението на промяната със съответния конкретен модел, компютърен модел за инфраструктурата, откъдето се изличат съответните разходи за отделните етапи. Веднага се получава новия разчет за разходите и графика за работа и така тези, които вземат решение, могат, ако се наложи, да променят проекта на по-късен етап. Този модел е много подходящ инструмент за подхода, който представям. Петата точка трябва да се вземе предвид рамката на транспортната политика и взаимодействието между тази политика и инфраструктурата. Разделяме големият проект на няколко етапа. Започва реализацията на един етап. Наблюдава се развитието на транспортния пазар. Ако има увеличение, минаваме към втория етап. Един етап наблюдаваме развитието на трафика, за да преценим дали има нужда от следващите етапи. Така намалява риска за подсъняване на търсенето Вземете е, връзката на е, Лион, Торино. Там е, има голяма инвестиция, но пазарът, транспортният пазар от двете страни не е достатъчно либерализиран. Наблюдаваме за конкурентни оферти. Още един пример взаимодействието между пакета транспортна политика и инфраструктура. Примери за това са тунелите Готард, Лешберг, изчислихме намалението на разхода на гориво и това беше въведено в реализацията на инфраструктурата, така че има съгласуваност между политиката и инфраструктурата. Затова е много важно да подготвим адекватна транспортна политика, преди да започне работата по проекта. Шестата точка – участието на обществеността. Това е много необходим елемент. Има съответни примери. Ако започне от самото начало и е достатъчно прозрачно, това води до подобряване на самия проект. Дори тези, които възразяват срещу проекта, предлагат някои интересни идеи и се избягват обжалванията в съда така намаляват инвестиционните разходи, пестат се държавни пари. Това е едно от предимствата на участието на обществеността. Гласуването от обществеността помага за по-бързата реализация на проектите. Двата тунела с пример за това. Имаше такова гласуване в Швейцария, економически погледнато, дори да няма кой знае какви економически ползи, да гласуването ускорява работата по проекта. В Штутгарт имаше проблеми масови демонстрации срещу проекта. След това правителството започна процес на медиация чрез телевизията, плюсовете и минусите на проекта. Хората бяха информирани добре. И след това се мина към обществено гласуване. То беше положително и сега по проекта вече се работи. Тези неща са препоръчителни за мегапроектите. Обществения глас ускорява понякога работата по проекта. И накрая една препоръка от проекта NetLips. Ако проектът не е готов да мине към следващият етап, трябва да преценим етапа много внимателно, преди да почнем да харчим. благодаря за това изложение. Имаме много колеги, които искат да се изкажат по две минути. Моля. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Шат за това чудесно изложение, за тази много ясна информация и продължавам да говоря, докато най-после намерите канала, говоря на нидерландски. Имам три въпроса. Искам да зная дали също се заинтересовахте от е, местните мрежи, които ще се включат към е, този проект. Чуваме вече за някои проблеми, За, става дума за връзките, свързването с мрежата. Казват, че има някои затруднения по отношение на системите за транспорт. Нали, има изходната точка, крайната точка и по някой път тук там има проблеми с връзката. Втория въпрос безпокойството на гражданите. Освен това и в вашето изложение вие направихте няколко препоръки, но ми се струва, че те са малко слаби, твърде слаби. Е, установяваме, например, че има много селца, общини, е, малки населени места, където не им харесва особено много да се е, извършват сериозни строителни работи по инфраструктурите. Какво ще правим тогава? проблемът съществува, какви са решенията, които може да намерим. Гражданите са много по-обезпокоени от това, което излиза от вашето изложение на страница 15 в книжката, която получихме. Се прави разграничение, което е много интересно, между проучването на отражението върху околната среда, стратегическия анализ на околната среда и анализа на отражението върху климата. Това е много интересно. Границата е малко тънка, но дали това е само едно чисто теоретично разграничаване или не, искам да знае какви са практическите последствия това. Благодаря, Исмил Херток. Благодаря, господин Шаде. Благодаря за това така интересно изложение. Имам няколко въпроса, които не са само за вас, но също така и колегите от Европейската комисия, защото виждам, че ние имаме експерти, които могат да ни осведомят. Господин Шади, вие говорихте за участието в рамките на Штутгар 21, например, и участието на местните власти е решително. И мисля, че тук приноса на Европейската комисия ще бъде интересно. Въпросът ми е следния. Министерствата, например Министерство на транспорта на моя лендър в Германия, ми се струва, че на това равнище, равнище министерства, като че ли се проявява известно безразличие към това, което ние може да решим по отношение на трансевропейската транспортна мрежа. Например, в Германия има един закон, който говори за участието на местните власти – и се прилага последния начин, например по тези въпроси, свързани с платформи, коридори, кмети, кметовете са тези, които участват. Но как стои въпроса с промишлените предприятия и с профсъюзите? Какви средства, с какви средства разполагаме, за да окажем натиск? Преди а, да се заведе някакво дело за нарушение, какво трябва да се направи, за да избегнем да има такава, такова дело за нарушение. В е, Бавария, откъдето произхождам, тече в момента истински спор относно свободата на вземане на решения и как трябва да решим е, какви проекти се прилагат, кога. Агенциите в някои държави искат да пуснат някои търгове, да обявят някои търгове, но ако някой каже не, аз не искам да участвам в този търг, защото и накрая, примерно, този търг бъде анулиран, дали може парите, които са предвидени, да отидат друга да и тези пари да останат на разположение. Всъщност ние трябва да решим дали ще използваме тези фондове след 5 години, след 10 години. Мисля, че това е много важно. Бях докладчик по такива въпроси и това ме интересува. Благодаря. Остават още няколко господа, които са поискали думата, а също така и колегата от комисията. Вие също сте на списъка и с това приключваме този списък. Jetzt, äh, Gesine Meissner. Майсна. Gesine Meissner. Благодаря, господин председател. От името на либералите за вашето изложение. Координаторите не са тук, казва председателят, така че имате думата. И така, продължава. Благодаря за това изложение. Възникват немалко въпроси. Искам да се върна на това, което казахте накрая. Говорихте за значимостта на участието на гражданите. Аз също виждам така нещата. В Германия гражданите са много активни, има някои проекти, които се провариха, защото гражданите не са участвали в подходящия момент, достатъчно на ранен етап. Тогава как да гарантираме, че гражданите ще участват? Дали това трябва да се прави за всеки отделен проект или може това да се регламентира на по-високо равнище, общо за всички проекти? Трябва да се избегне да има взаимен бойкот на работата като пример, в Германия път Епсилон вече от години се подготвяше този проект и забравяхме участието на гражданите. И все още няма разрешение за транспорт на стоки по тази, по тази линия, защото проекта не беше не държеше сметка за становището на гражданите и мисля, че това е въпрос, който трябва да решаваме. И в случая на този път се опитваме да намерим някакви альтернативни решения, но вече няма, защото много чакахме. А превозът продължава и то е пътен превоз. Искахме да това нещо да пътува по ЖП линия и това не, гражданите не са доволни. Добре, как да направим така, че да не се спират проектите, тъй като няма достатъчно участие? Благодаря. Господин председател, дами и господа, скъпи колеги, политиката в областта на транспорта има нужда от дългосрочно виждане. Пакетът беше подготвен преди години и когато този пакет е, беше приключен, сега всички искат да го ревизират. Ето защо задавам един съвсем финландски въпрос. Ще успеем ли най-накрая да постигнем нещо или просто се просто само ще се караме помежду ни, вместо да гоним някакви резултати, защото трябва да получим резултат. И трябва да се съсредоточим върху тези области, където по-специално е трудно да се осигури достъп до някои далечни региони. Така че ние трябва да бъдем солидарни, но преди всичко имаме нужда от мир. Имаме нужда от спокойствие. Защото вече взехме решението заедно и трябва да не го забравяме. Благодаря, Кария Мадели. Благодаря, господин председател, за това изложение. Франция и Италия искат европейски финансирания за проекта Лион Торино. Това е един огромен проект и който обаче предизвиква немалко проблеми от гледна точка на общия интерес, екологичното отражение и най-малкото поради здравни причини е, искам да ви кажа, че дори и Френската сметна палата излезе с доклад на 23 октомври тази година, където казва, цитирам, на практика не остава нито един е, европейски град, който да е достатъчно голям като е, и достатъчно близък да оправдае тази връзка Лион-Торино. Економически ефект е твърде слаб и в своето решение от 1 август 2012 година съдът а, критикува това. Тоест ще, ще има твърде малко трафик в сравнение с огромните инвестиции, които а, са били предвидени от Франция и Италия. Докато ние знаем много добре, че има публичен дефицит с. И искам да припомня, че двете страни не използват съществуващата подновена ЖП линия, използват само 15-20% и ако е такъв случай, целите на европейските цели на Бялата книга веднага ще бъдат осъществени. Така че аз задавам един съвсем ясен въпрос от финансова гледна точка, тъй като бюджета на този проект непрекъснато се увеличава. В момента имаме някои предвиждания, които са удвоени спрямо началните суми. Говорим за 26 милиарда евро, което е колосална сума. През октомври 2013 година Европейския съюз по ангажимента част от този механизъм за връзки е, да бъде предвиден за тази инфраструктура. Искам, иска да знае дали обръщам се към Европейската комисия, ще продължите ли по този проект и какви са финансовите подробности по този проект? Den nächste Петър Лунгрен. Так Tack ordet. Jag är också Благодаря, господин председател. Аз лично съм много разтревожен. Говорите за коридорите, а просто никой не обръща внимание на местните връзки, на на регионално равнище. Всъщност, цялото внимание е насочено към мегапроектите, към големите проекти, а не връзките между малките на населени места. Мегапроект означава огромни разходи. Аз не смятам, че публичните средства трябва да се пилеят за изпълнение на мегапроекти. Трябва много добре да се преценява какво е необходимо, защото гражданите са, са свидетели на разходване на огромни средства, а резултатите не се усещат. Има много желащи да вземе думата, така че от тук нататък да ти отпускам по една минута. Дарен. Благодаря, господин председател. Бих искал да се върна към изследването на отделните примери, отделните проекти, които вие, на които наблегнахте. Вие казвате, че за някои от проектите и по-специално за проекта УМ вече се прави експост проверка. Това означава, че проектът е завършен. Аз неотдавна минах през региона и а, ми се струва, че от немска страна нещата не са довършени, така че а, как... Про... Про... проекта Сейн Help. Тук става дума за сума от порядъка на 5 милиарда и 600 милиона, но не, не смятате ли, че тези средства са достатъчни? Са ли достатъчни и какво ще стане? Благодаря, господин председател. Аз съм от Харватия. Вие споменахте 12 проекта, но тук в списъка не виждам коридора на Адриатическия съюз. А, става дума за проекта, който а, а, свързва Босна, Херцеговина, Черна гора, до пристанището с Плоче и след това до Патрас в Гърция. През, преди два месеца се проведе една среща в Берлин по този въпрос, но моя въпрос е следния. Местните и а, органи на властта и регионалните органи на властта трябва да подготвят е, техническата специфика, но кой ще вземе решението за а, е, същността на про- проекта? Йенс Йенсенс. Както хубаво е да бъдат представени подобни доклади, представения, за да тупиеме някаква представа за проектите, които се осъществяват до 2020 година и да видим как се разходват средствата. Струва ми се обаче, че не всички проекти са добре разработени. А, по въпроса за съфинансирането. Важно е на първи етап на Европейския съюз да присъства, т.е. да се финансира. Е, много по-важно е това да става в началото, отколкото в края на проекта. Мисля, че Европейската комисия трябва да ни отговори. Съфинансирането трябва да присъства предимно в началото на осъществяване на проекта, а не в края госпожа Андера Саес, благодаря господин председател, благодаря за господин докладчик и за вашето представене на проектите. Аз лично се интересувам от два проекта. Споменахте критериите, по които се избира даден проект, но струва ми се, че в а, критериите липсва последователност. През 9... Знаете, че първите проекти бяха одобрени през 1994 година, през 2012 година направихме преглед и, и извършихме известни промени. Да, Вчера разгледахме също някои примери а, е, за цената на отказа от Европа в а, е, кавички. В... Така че е, какво, с какви мерки се взимат, защото тези проекти да бъдат наистина последователни и целесообразни те да бъдат трансгранични и наистина да свързват Европа. Все още има граници в, в Европа, грани, проблеми по границите, при свръзки по границите. Казвате, че Европейската комисия трябва да поеме своята отговорност. Да, но какво може да направи Европейската комисия? Какво може да направи, че повече от това, което прави в момента? Благодаря, господин председател. Спомена се участието на гражданите, по обществените допитвания и така нататък. Но ако гражданите, ако обществеността се противопоставя на дадени строежи, на дадени проекти, какво могат да направят? Защото в крайна сметка гражданите не са против построяването на тунела Лион-Торино, те, защото просто не искат да се построи подобен тунел. Не, те са против, защото смятат, че е, ще има много е, големи последици за околната среда, има големи количества азбест, е, залежи на азбест по пътя на а, проекта. Така че ще, се, ще, ще станем свидетели на една екологична катастрофа. Така че тук не трябва ли да поставим под въпрос нещата и може би да преразгледаме целесообразността на проекта? Брино Гомниш. Благодаря, господин председател. И аз ще допълна въпроса на госпожа Карима Дели. Става дума за тунела Лион-Торино. Това е про проекта, който подбужда много надежди. Познавам председателя на Асоциацията за осъществяването на този проект, но от друга страна сме и свидетели на а, много а, тревога Каз... Казвате, давате много точни е, цифри, но е, тези цифри пък се, от, е, се отхвърлят и са оборени от е, други цифри, така че откъде ги вадите? И второ, казвате, че проекта ще се осъществи поетапно е, на два фази. След една първа фаза ще се направи преглед на рентабилността и след това ще се продължи работата. Аз не разбирам обаче е, каква е логиката. Ако е, тунела бъде прокаран, е, то това ще бъде някаква фараонска, фараонски строеж. Какво ще стане после, ако се окаже, че всъщност не е рентабилен проект, а нещата вече са свързани? Благодаря още веднъж. Е, благодаря ви за това, че представихте методологията, с която обществеността присъства в осъществяването на тези проекти. Вие споменахте тунела Лион Торино. Това не е само френско-италиански проект, това е един е, европейски коридор, който ще спомогне да се избегнат задръствания по магистралите и просто ще бъде един път за преминаване през Европа, през планината. Просто ще а, бъде в... А, ще, ще, ще бъде един от огромно значение за европейския транспорт. Казвате обаче, а, че е, има много добро съотношение качество-цена. Така ли е наистина и можете ли да го докажете? Господин Керан, който е, е председател на е, региона във Франция, работи със своя колега от Италия. Но кажете ми, какво, как, какви са пречките пред осъществяването на този важен, значим мегапроект? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички онези, които са изработили, изработили това изследване. Но моя въпрос отива отвъд вашето изследване. Става дума за инвестициите и най-вече кофинансирането, съфинансирането от и най-вече това от страна на държавите членки. В момента все още сме в криза, има много бюджетни ограничения в отделните държави членки, така че не би ли могло съфинансирането на мега проектите да бъдат приспаднати от дефицита, бюджетния дефицит на държавите членки. Знам, че това не зависи от вас, но това е въпрос, който всички си задаваме. Бронислав Либерацки има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да се спра на точка 82.3.4. критериите за а, а, разработ, да разработеност на проектите за, за финансирането са ли наистина а, твърде добре определени, ясни или са имало ли е случаи, в които критериите не са били изпълнени Имало ли е случаи, в които просто съфинансиране е получено въпреки не а, е, изпълнението на критериите и какви могат да бъдат последиците за цялостното изпълнение на проектите в Европейския съюз. Следващия. Господин Шаде, благодаря за вашето представене на изследването, което е много своевременно. В момента работиме по следващи проекти и Европейската комисия а, ще предостави 300 милиарда за нови инвестиции, но въпросът ми е следния. Можете ли да оцените качеството на критериите, които се прилагат, които са се прилагали е, при избора на проектите? Те наистина ли са от е, огромно значение за Европа или е време да се усъвременят критериите, за да могат наистина проектите да насърчават и да подпомагат конкурентоспособността и економическото развитие на Европа. Благодаря. И аз бих искала да се спра на проекта Тунел Лион Торино. Да, наистина сблъскахме се с доста проблеми и доста а, трудности. Проблема бе прехвърлен а, между различни, се прехвърля от а, институция на институции и така нататък. Но тук в а, вашето изследване виждаме а, така някои от отправни точки за преразглеждане или пре, е, преосмисляне на проблемите, които биха е, били от значение за е, околната среда. Това е свързано и с проекти на Балканите и така нататък. Какво мислите вие по въпрос? Аз бих искал да се спра на проекта Хамбург, Бремен, Хановър и връзката между тези три града. Второ, когато се пробива тунел под Алпите, да речеме, колко работни места се разкриват, какви са последиците за намаляване на безработицата? И ако а, примерно това пренасочи а, движението към други коридори. Какви последици имат всички тези а, факти за безработицата или за намаляване на безработицата по-скоро? И в момента говорим за много проекти, които са, се осъществяват, но са осъществени до 30-40%. Нямаме един завършен проект. Сега, второ, Лион Торино. Най-вероятно този проект ще струва над 40 милиарда, т.е. той може би няма вече да бъде рентабилен. Така че има ли нужда от този проект? 100 милиона за друг проект за намаляване на на а, времето за придвижване с 2 часа. Това според мен е по-скоро може да бъде приоритет, отколкото много други скъпи проекти. Господин Штаде, имате до... Добре, продължавам на немски, защото много въпроси бяха зададени на немски. Разбира се, това са деликатни въпроси. Най-напред, тук в Европейския парламент, както и в комисията, през последните години аналитичните процедури са много добри, процеса на анализ е много, много добър. И тази мрежа, която се предвижда в на пастита е много по-добър подход. Подход е много по-добър, отколкото проект по проект. И а, тук имаме един а, логичен а, подход с а, мрежата. Разбира се, имаше много въпроси относно тази линия Лион Торино и в конкретния случай тук има някакво просто спиране на процеса. Изпълнението на този проект отговаря на нашия аналитичен подход. що се отнася до подробностите, свързани с този проект, има един... В момента се извършва анализ на разходите – Има една обсерватория, която е специализирана в наблюдението на този вид коридори. 256 км ще бъде линията и е, това разстояние се анализира и 26 милиарда касаят общо цялата линия, не само тунела. Първият етап Според това, което знаеме, първият етап ще струва 9 милиарда. Сега, как ще бъдат е, решавани въпросите с движението, дали има нужда от повече тунели, дали ще има някакви альтернативни решения. Това са ред въпроси, които възникват. Може би ще има няколко тунела, но дали ще може да си позволим, това Става дума наистина за 26 милиарда. И така, отражението върху околната среда, действително, е, възможно е да има такова отражение. Взехме мерки за опазване на околната среда. Разбира се, трябва да се направи оценка, защото винаги съществува риск. След 2006-2007 година участието на гражданите беше осигурено, когато ставаше дума за този проект и така проектът продължи. Обсерваторията прикани местните общини да участват, имаше инициативи от страна на гражданите и във Франция и в Италия. И следователно днес вече сме на етап приложение, изпълнение. Във Франция вече имаше тунели, но не в Италия. Исках да кажа две думи по аналитичните въпроси. Ще дам думата на колегата. Дам действително местните мрежи могат да участват по-сериозно при планирането на тези големи проекти. В случая на балтийските мрежи действително има интегрирано участие, за да се види какъв е ефектът върху местния транспорт, най-общо казано – Големите проекти не са изолирани. Те трябва да се разглеждат като интегрирано, включено в околната среда. Както, например, между Ум и Штутгарт, високоскоростния влак, има много положителни неща, тъй че регионалните мрежи са включени в това. Не се разглежда само движението по тези коридори. Освен това, проект 17 от 2004 година, един друг пример, заинтересованите градове организираха партньорство и това позволя да се гарантират печалба за региона и за а, градовете. Общо цялата мрежа е, е важна и трябва да бъде взета под внимание, а не само един коридор. След това, по отношение на съвместното финансиране, което трябва да бъде осигурено от самото начало, Немското Министерство на транспорта е, има една комисия, която се занимава с грешките в планирането на големите проекти. Има три големи проекта, които чието резултати бяха катастрофални и Немското министерство се мъчи да разбере защо, какви са причините защо тези проекти всъщност стигнаха до задънена улица, до глуха линия. И в началния етап, може би нещата не са били планирани достатъчно точно. Много основавахме проектите на предположения. Тъй, че трябва да се осигури много точно планиране в самото начало, което да не се налага да бъде ревизирано в последствие. Така че съвместното финансиране също на, в начален етап е изключително важно. То трябва да позволи най-напред планирането, проектирането преди е, изпълнението. И това за всички е, държави с огромни суми е, Дадохме си сметка за много неща, едва когато започнахме строителните работи, примерно линията Штутгар 21, и а, е, проектирането в самото начало, планирането, ако е добро, ще позволи да се избегнат тези проблеми. Анализ е, експост в последствие беше предложена, а, е, с, което, който анализ касаеше големите проекти. И много често тези големи проекти са уникални. През следващите 10, 15, 20 години няма такива големи проекти. Затова е много трудно да се говори за опит, на трупа на опит. Винаги съществува несигурност, риск, но придобитият опит все пак е, по големите проекти трябва да бъде използван. Ето защо Европейският съюз предлага да има една база данни, което да позволи да се види дали разходите, които се предвиждат за някакъв нов проект, са реалистични. Понякога се правят много оптимистични предвиждания за разходите, но накрая излизат и много други. Така, иска също и да говоря и за контрола на проекта. Моделират се някои информации. В миналото инструментите, информационните инструменти бяха интегрирани и използвани по твърде слаб начин. Така че от самото начало на проектиране трябва да има е, инструмент за информация, използва се базата данни. И така всеки участник е, в проекта може да има достъп до тази база данни Разбира се, може да има и промени. които винаги предизвикват някакви проблеми, защото те са една от основните причини за превишаване на разходите на бюджета, така че трябва да има постоянен контрол. И накрая моралния риск. Разбира се, това е нещо, за което често се говори. За местното или градското планиране един проект е твърде голям. Рискът се състои в това, че понякога път се прехвърлят предвидените разходи и в много европейски проекти някакси се гледа твърде на широко. И ще е добре да се проведе дискусия по този въпрос. Мисля, че всяко искане за осъществяване на голям проект трябва да бъде много внимателно проверено. Трябва да се види дали измеренията на този проект е, са разумни. Например, за високоскоростните влакове не навсякъде имаме нужда от такива. По някой път имаме нужда от а, е, някоя линия за 180 км, но когато става дума за превоз на стока, например, не е необходимо да разполагаме с такава бърза техника. Сега за Берлин Шанферт разходите се увеличиха трикратно. И то от самото начало, и когато си давахме сметка, че, крайна, че Дъркоплаците ще платят, ако се провалим. И този проект стана много сложен, наложи много изменения и, повиш... и разходите се увеличиха. И така, след това между Берлин и Хамбург имаме 180 км, друга да стига до 300. Всъщност, е, Кьон, Франкфурт, 159 км средно, между Берлин и Хамбург 190 км средно скорост. И всъщност разстоянието е определящо. Господин Один има думата, може би той ще ни помогне да е, излечем някои полки от миналото. Благодаря, господин председател, че ми давате възможността да се спра на тези въпроси, които са изключително важно, но също така и да се върна на това проучване на качеството. Това е през 2013 година беше извършено и друго проучване. Искам да подчертая още веднъж високото качество на препоръките, които ни бяха направени. Очакваме да продължим да работим с вас и други консултанти, за да се приложат препоръките. Проучването прави разлика между подобренията, които са постигнати регламента за ТЕН. Те. И трите области, където има нужда от подобрения. ще кажа няколко думи по въпросите на депутатите. Първо, много от е, депутатите е, посочиха трудностите, които остават, е, а именно дисциплина сред националните органи, за да изберат подходящи проекти нещата в тази част се подобриха значително, защото разполагаме с регламента ТЕН-Т. Там критериите за допустимост са по-ясни и знаем за какви проекти става дума. Още нещо. За първи път за Почна една подробна дискусия с местните власти, които подготвят бъдещите проекти. Мобилизирахме всички ресурси, за да обсъдим на място на всеки проект с съответните органи. И ползата от това ще се види като приключи сегашния тур за оферти. Ето, това доказва, че условията в регламента са по-затегнати. И ако използвам примера на господин Ертук, е трудно да заведем дело срещу някои местни органи, ако не са подбрали адекватен проект. Но да разполагаме с контрол върху средствата. И в този смисъл проучването доказва, че има полза от новите критерии. За да получим качествена картина за проектите. Друг въпрос, какво да се направи в трудното време в момента, да насочим съфинансирането в началото на проекта. При първите покани за проекти някъде половината от парите за 7 години а, са насочени към началния период. И това касае много програми. Коридорът Адриатическия съюз. Това е, е все още на етап инициатива. Не е включен в схемата ТЕН-Т. Хубавото е, че по този коридор се работи вече. То е продължение на сега действащата на мрежа. Преди две седмици в Белград официално обявихме на министерска среща, че започваме работа по разширяването на коридора към Западните Балкани. Ще използваме същата методика и същите координатори, за да продължи работата и по тези коридори по един последователен начин. Още малко. Разбрахме защо много въпроси са насочени към големите проекти но не забравяйте, че в крайна сметка големите проекти получават само 20% от цялото финансиране. Финансирането за най-големите проекти е ограничено. И ако добавим кохезионните фондове, се получава по-малко от 10% за големите проекти. Благодаря. Един допълнителен въпрос. Знам, че средното е 10%. В някои случаи е 20%, а пък връзката Лион-Торино се получава някъде около 40% от Европейския съюз. Как действа комисията в такива случаи? Тези 20% трябва да бъдат абсолютен максимум. И това се видя в нашия дебат. Разполагаме с време да поговорим за големите проекти. Специални благодарности на нашите гости. Проучването беше много интересно. Желая ви успех във вашата работа. Благодаря за участието в дебата. Aha, Entschuldigung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 има петиции с хиляди подписи под тях. Това трябва да се обсъди в парламента на преди 6 седмици вървеше нощната връзка Берлин-Брюксел, която беше много удобна. След това този влак беше отменен присъстват представители на Европейската пътническа федерация. Поискали са думата и накрая ще направим дискусия с участието на депутатите. Генерална дирекция транспорт ще започне с 10-минутно изказване. Subject, subject. Благодаря, господин председател. Много интересната тема и също времено трудна. Решението да се открият закрити линии в сферата на обществената услуга. С ваша подкрепа ще продължим да работим в тази насока, за да разполагаме с този вид услуга. Първото, което ще посоча, че в крайна сметка картината не е само черно-бяла. Това се вижда в последния доклад за ЖП пазара преди 6 месеца. Там има данни, че в някои държави международният трафик се увеличава и тези услуги се подобряват. Къде са проблемите? Четири области. Първо, данните, с които разполагаме. Не е допустимо да работим с данни от 2012 година. Трябва да се въведе акт за изпълнение. Той е предвиден в регламента и там ще изброим а, а, от какви данни се нуждае Евростат и комисията, за да може да оцени развитието на ЖП пазара. На второ място, за да се довърши правната рамка, защото нашата дискусия е насочена към четвъртия ЖП пакет, който в момента се обсъжда като проект акта. В момента говорим за техническия стълб, на който ще намали разходите за услугите, за които говорим и възможности за вътрешния пътнически пазар, така че да има връзка между международния трафик и националния трафик. Другата ни цел е да увеличим услугите за националните пътници – по начина по който се прави в сферата на авиацията. На следващо място подобряване на някои инструменти за връзка с потребителите и ползвателите, съответните спецификации. Да се въведе една интегрирана система за билети а и за планиране на съответните пътувания с реклама и възможност на пътниците да, правят избор. Има въпроси в тази част от парламента. Надяваме се, че през следващите месеци ще е, ускорим приложението на, на този вид разпоредби. И накрая плановете за инфраструктура, за които говорихме, с новите инструменти и коридорите, акцентът там ще падне върху техническа оперативна съвместимост. Това ще бъде още един принос към привлекателността на международните пътувания, като същевременно ще намалим и разходите за този вид услуги. Благодаря. Лохман, Фанасия. Благодаря, Бливе Лохман. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ще мога да можете да проследите моите слайдове. Благодаря ви от възможността, за възможността да представя това изказване от името на, на асоциацията, която всъщност а, обединява а, различните аспекти на ЖП а, транспорта. Става дума за за целия сектор, тъй като от една страна с е управлението на инфраструктурата, от друга страна на самите влакове, пасажери и така нататък. В ЖП, ЖП транспорта е решение предвид увеличаването на цената на горивото и задръстването по пътищата. Ние наистина смятаме, че можем да отговориме на очакванията и да се справим с предизвикателствата. Виждате тук на а, на дела на пътуванията вътре в страните, международния ЖП транспорт виждате разпределе, между разпределението между вътрешните е, връзки и международните връзки. 25% пред, пред, представляват е, високоскоростните влакове, докато останалият е, процент са международни връзки. Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? Става дума не само за високосторисните влакове, но и про... проблема за оперативната съвместимост на на, на, на, превоз, на превозните средства с, с цел безпрепятствено преминаване на границите и на бъдеще, разбира се. Другите параметри, които разглеждаме и които спомена и комисията, това недостатъчните инвестиции в инфраструктурата на ЖП транспорта, както и различните правила в различните държави членки. Специално внимание ще се обърни на нощните влакове. Разбира се, ние знаеме какви са очакванията на пътниците за нощните пътувания с влак. Става дума за качеството на самата среда в влаковете, на гарите. Както много ви моля, не така бързо. Ще опитвам се да се впиша в времето, което сте ме отпуснали, но трябва също така да има и превод. Сега специални предизвикателства за нощните влакове. На първо място а, има, е, в все по-голяма конкуренция сме с е, лоукост авиокомпаниите. На второ място нощните Става дума за експлуатиране на мрежите, тъй като обикновено през нощта се извършват поправки и поддръжка на инфраструктурата. И спецификата на самите вагони, кушети или вагон ли, които са много специфични и които не могат да бъдат използвани през деня, т.е. Те, те се използват само за нощни пътувания. Как, както казах, конкуренцията на а, лоукост авиокомпаниите е предизвикателството, пред което сме изправени. Трябва да намериме а, някакво а, решение и Споменахме също така и правилата и мерките, които не са еднакви в отделните държави членки. Целта е да се намери един нов баланс на интермодалните условности, за да можем да, да имаме наистина едни рентабилни връзки, особено когато става дума за нощни пътувания. И също, също, също, същевременно трябва да има един по- а, последователен подход, свързан с заплащането на такси. От, от една страна с, създаване на добър, на, на добър модел на международни конвенционални услуги в което също и времено осигуряване на добри връзки между ЖП транспорта, автобусния транспорт и другия вид транспорт за, за европейските граждани. Сега давам думата на следващият наш оратор. Благодаря, господин председател. Ние не разполагаме с слайдове, но ще ви кажа няколко думи, че Европейската асоциация на пътниците обединява 35 организации от 30 европейски страни и целта е да улесниме транспорта на пътници и това ни обедини преди няколко години и ни доведе до създаването на тази асоциация. Пътниците трябва да имат право на изборност, като като същевременно се спазват екологичните критерии и се предоставя един, една удобна услуга на разумна цена. Същото това въжи както за, дне, за дневни влакове, така и за, пътните, за нощните а, влакове. Няма Конкуренцията между ЖП транспорта и други видове транспорти не винаги е, е справедлива, е, но какво се, какви са мерките, които се предприемат от европейските институции правителствата и включително и асоци... асоциациите да, за подобряване на услуги. А, необходимо е да има пълна прозрачност върху таксите, раз, разходите, било то на трансграничните международни пътувания или пътувания вътре в съответната страна. услуги, услугите са дневни и, и нъщни влакове трябва да бъдат запазени, ако, това, ако услугата е, е наистина удобна за гражданите, връзките са улеснени и същевременно се стимулира съответно туризма в отделните страни. На е, европейското инвести... Е, инвестиране и средствата за проект, трансевропейски проекти между Австрия, Италия и други страни нали, додадаха своите плодове. А, ако за, за, за да може да има добра връзка между отделните страни, е необходимо да, да има е, оперативна съвместимост. Имаме много добри примери за това между е, в сътрудничество между е, Чехия, Австрия, Словакия, Австрия и така. целта е между международните нощни влакове да отговарят на съответни критерии, т.е. времето, комфорта на пътуването, възможността да има кошет или е, легло в влака. Аз не, и същевременно да бъдат осигурени връзки с дневните влакове. Смятаме, че международните нощни влакове са от значение и ще продължават да бъдат важни за транспорта, може би не така, както са били преди 30 години. За това ние насърчаваме комисията да, изв... да, изв... да извърши едно изследване за ам, преимуществата на нощният транспорт и на нощните влакове за европейските граждани, било то от гледна точка на разходите и на удобство на услугата. Сега давам думата на желаящите да зададат въпроси. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Лохман за това така интересно изложение, за тази ценна информация. Имам два въпроса. Най-напред е, относно връзката между тази точка от, гледна, от дневния ред и четвъртия железопътен пакет. И имам предвид най-вече управлението в рамките на този пакет. Четвъртия железопътен пакет. Достатъчен ли е? когато сравняваме различните е, елементи от информацията, с която разполагаме, дали не е необходимо да се промени политиката, дали каква е връзката между вашето изложение и частта управление на четвъртия пакет, който се надявам скоро да бъде завършен. И второ, относно конкуренцията между нощните влакове и е, лоукост полетите между Амстердам и Франкфурт. Ако не греша, миналата година беше спрян един е, влак защото конкуренцията е твърде сериозна и се връщам на това, което казаше господин Локман. Дали това, което представи е, е истината, е действителността. Аз е, съм имал възможност да участвам в една вечер, която беше организирана от Европейския железопътен форум. Имаше представители на Deutsche Bahn, които говориха за нощните влакове и просто казаха, че те не могат да спечелят битката срещу е, ниските цени на някои авиокомпании. Дали това, което казахте, е, почива на действителността може ли да мал, набавите малко е, подробности? Благодаря. Благодаря. Искам да поздравя нашият председател за това, че включи точката в дневния ред. Тя е много важна до някъде не съм съгласна с господин Ван Декам за рентабилността. Този въпрос не е разгледан достатъчно внимателно, включително и частта промяната в климата. Имам няколко въпроса към комисията, като същевременно през, подкрепям призивът е, на Федерацията на пътниците за независимо проучване, за да е, е добре да прегледаме заданието за това проучване предварително. Тези въпроси за рентабилността са важни, но тук не сравняваме едни и същи неща има ползи е, за пътниците, за климата, поддържането на международните нощни влакове. И сега питам комисията защо да не използваме критерии от ТНТ за приоритизиране на нощните влакове. Deutsche Bahn грешат разполагаме с данни, което показва, че нощните влакове са много популярни и могат да станат печеливши. Има инвестиции в други нощни линии. Наскоро пътувах от Мюнхен до Загреб. Връзката работи и е търсена от пътници. Значи целта не е само да се търсят търговски изгоди, а и други полезни неща. Благодаря за господин председател, за... благодаря за тези изложения, които бяха направени. Аз исках да направя две забележки, да знам един въпрос. Първата забележка е действително по международните е, маршрути с влак, е, те позволяват да се изволяват големи разстояния. Аз съм изненадан малко това, което беше казано по този въпрос. Беше ни обяснено, че нощните влакове се състезават с лоукост е, авиокомпаниите, като обясняват едновременно с това, че критериите комфорт и лукс – ще позволят на нощните влакове да преживеят. Аз съм съгласен, че вагон ресторант, възможност за човек да се изкъпе, е, да бъде прият е, и така нататък. Това са елементи на комфорт. Но това означава, че всъщност няма състезание, няма конкуренция с е, лоукост полетите. И мисля, че аз съм пътувал всъщност с нощните влакове. Има много голями разлики между влаковете и не може да се сравнява. Все пак лоукост е едно, а за нощните влакове комфорт е съвсем друго. Така че може да попадне на някои нощни влакове, разбира се, които се доближават до транспорт на животни, а пък някои, които да са изключително комфортни. Тъй, че вие трябва да изберете дали през деня да превозвате хора бързо, или нощно време, но при какви условия. Тогава изобщо нощния влак е нещо съвсем различно. Трябва да, бъде, трябва да има комфорт за нощните влакове. Втората ми забележка е, че а, влак, билетите всъщност са, са голяма катастрофа. Всъщност, първо е много сложно човек да има оферта по международния тикетинг, тикетинг. Второ, използването на интернет си остава проблем в това отношение. Трето, получаването на физическия билет на или на дори на компютър си е много сложно нещо. След това тарифите са толкова сложни, е, възможности за намаления, млади, е, възрастни и така нататък. Човек е, просто се загубва човек има чувство, че изпада в някаква компютърна джунгла с тарифи, с какво ли още не. Така че това е съвсем различно от въздушния, въз, въздушния лоукост, където много бързо може да се ориентираме и да получим билет, без да излизаме от къщи. И втората забележка, това е по-скоро въпрос, е, интереса на влака е, както известен брой въздушни компании го правят, е да се преразгледа политиката или да се а, може да, да има по-низки вла... тарифи за влаковете. Дали може нещо да се направи, нещо работи с по този въпрос, но Липсата на съгласувана политика на европейско равнище между операторите е, прави така, че офертите, които предлагането всъщност не е, не е съвсем ясно и по отношение на практиката, и по отношение на комфорт. Благодаря. Майя Кирен. About this competition between благодаря. Един въпрос <clears throat> за конкуренцията ЖП автомобилен транспорт. Появиха се нови автобусни линии с ефтини билети. Дали това се отразява върху ЖП транспорта? И дали в бъдеще тези автобусни линии ще бъдат конкурент на ЖП транспорта. Euh, Благодаря. Аз бих искала комисията да ни обясни как разбира, как предвижда да направи по-динамични някои ЖП връзки, които липсват всъщност. Знаем, че често е така случай, било то нощните влакове или някои регионални линии или между регионалните линии. Това е първият ми въпрос. Мисля, че трябва да цената и времето не са единствените критерии и основни критерии за пътника. Считам, че именно днес е, съществуват оферти, които могат да се сравняват. Да кажем, е, въздушния лоукост сега нещата са твърде ограничени. Днес е, тук е, моята колежка говори за автобусите. Е, правят се оферти на автобуси с резервация, хотели. Така, това са цели пакети, които са много по-конкурентни, отколкото това, което се предлагаше до сега. Тъй, че бих искала да знае какви ще бъдат днес критериите и как по-добре ще знаем какво търсят пътниците утре. Именно съобразно нуждите и желанията на пътниците, тогава вече може да говорим как да организираме предлагането. Благодаря, Петър Лунгрен. Благодаря. Всъщност, Опитът е важен. Летим, защото по някой път е по-ефтино. И това е големия проблем на железопътните ли и по отношение на конкуренцията. Много скъпо струват инвестициите и съответно билетите струват скъпо. Тъй, че за да може да има истинска конкуренция, ЖП билетите трябва да бъдат по-ефтини. Но как да се справим, когато има амбиции в различни сектори, трябва да има амбиции в железопътния транспорт. Има ли търсене, а, за да се отговори на този въпрос? А, с самолета е по-ефтино и бързо, тъй че трудно може да конкурираме авиацията, но все пак а, железопътният транспорт има своето място. Когато искаме да пътуваме бързо, не взимаме влака. Добре, как да направим така, че влакът да е по-ефтин, защото както виждам нещата, това е всъщност е, единствен елемент на конкуренция, цената. Благодаря, господин председател. Имам два конкретни въпроса. Най-напред си даваме сметка, че на, по много маршрути е, предлагането е, се извършва от няколко предприятия. Има някаква такава като поточна верига. А дали се мисли по този въпрос, например комисията дали мисли, как е, може да се подобри и увеличи тази верига И по някой път е, такава една верига се пропада, защото, да речем, някой от операторите се оттегли и представя да работи и системата се разпада. Разбира се, съществува и конкуренция. И съм е, съгласен за Мини Рике. Е, нещо, което е много важно, това е качеството на материал, на техниката. И в последно време железопътните предприятия инвестираха много в високоскоростните влакове. Но що се отнася до обикновените влакове, като че ли качеството малко е занемарено. И за много, по много маршрути, например, не може е, човек да разполага с някаква разхладителна напитка. Сега, ако искаме да има някаква конкуренция с други оператори, все пак трябва да се повиши качеството на предлагането. Благодаря. Благодаря, господин председател. Имам чувство, че като че ли говорим за едно и също време, може би от различна гледна точка, в различна светлина. Темата е една и съща. Говори се за четвъртия железопътен пакет. Доста доклади бяха представени. Защо няма, примерно, единен билет за... На мен би ме устроило да имам един единствен билет, да взема влака, примерно, в Страсбург и да не трябва да сменям влак преди да стигна до Брюксел. Това също е хубава идея. А ние в Европа установяваме, че има много-много препятствия. как да направим влака по-привлекателен за потребителите. Трябва тези предпятствия да бъдат премахнати, трябва да се преразгледа цената, но все пак трябва да знаем, че това е много трудно и пак си говорим за едни и същи работи. Един въпрос. Тук беше говорено за значимостта, която е, е за това, че трябва да се работи по четвъртия пакет, но без политическия стълб, без управлението, нищо не може да направи. Какво мислите за този стълб управление? Считате ли, че парламентът трябва да се бори срещу монополизма на държавите или трябва да се върви напред, да се интегрират нещата с този четвърти пакет. От сутринта се говори за това, вчера е имало разговор, онези ден е имало дебат, обаче всичко е написано вече. Вече се уморих да слушам едно и също, че се дискутира, дебатира, добре, а няма ли все пак да върви напред, обаче все пак честно да се извършва това. Затова ви питам какво мислите, какво е вашето становище по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Аз съм последен в списъка. 0,9% от пътищата се заплащат и 100% от а, а, железопътни път. 6% от ЖП транспорт е трансграничен. От 30 години се опитваме в Европа да вървим напред и резултат е 6%. Катастрофа и питаме комисията, добре, какво правите, за да може нещата да се променят? Конкуренцията не е честна. Лоу-кост полетите са ефтини, не защото услугата е по-добра, но просто защото те разполагаха с милиарди инвестиции, субсидии и всяка година 30 милиарда от джобовете на дъргоплаците отиват там. Няма такси върху керосина, няма ДДС, докато железопътният транспорт плащат всичко, затова е толкова скъп. Затова лоукост полетите са добри. Това е като че ли политическата воля в Европа. Комисията ни казва, ние пък искаме да има лоялна конкуренция. Да, но нещата трябва да се променят. Какво правите? Продажбата на билети, информацията за билетите. В третия железопътен пакет преди 7-8 години взехме решение и този е, беше възможно да се говори за единен билет. Защо това не се осъществи? Защо е, билет за чужбина е, е по-скъп, отколкото е, когато е в национален мащаб за същото разстояние? Примерно между Бреслав и Берлин. Вече го казах, имаме 50 км които могат да бъдат една дупка, която може да бъде затворена с 100 милиона и това ще намали е, времето на, на, на пробег с 2 часа. Освен това имаме и тези е, големите автобуси, които не плащат е, тол такса. Тези автобуси пътуват 2-3 часа, 2 часа и половина. Ето защо убиваме всъщност по този начин железопътен транспорт, са необходими само 100 милиона, за да се запушат тези 50 км. Полша, добре, стало всичко беше електрифицирано с европейски пари, а в Германия стигнахме до Котбус. Така че остават 50 км до Котбус. Също имаше съвместно финансиране на Европейски, Европейския съюз. Добре, какво ще каже комисията по този въпрос? Тя дава пари да може да е, затваряме е, линии. Това е лудо просто. Каква е инициативата на комисията? Дали тя не може да направи нещо да се избегне това? А за високоскоростните влакове вече беше казано. Не е най-високата скорост, която трябва да се търси, а тази, която е най-подходяща, най-полезна. Например, във Франция от економическа гледна точка високоскоростните влакове са катастрофа. Затова ние спряхме на 250 км. При нас а не е 300 или 350. Економически не е рентабилно. И добре, какво е заключението? Трябва ли всяка държава да прави същата грешка, да се повтарят грешките в цяла Европа? В Германия бяхме казали преди отдавна, е, ние, които бяхме на първата линия, казахме 250 км в час е достатъчно. А сега Deutsche Bahn също каза 250. Разбира се, много е, неща трябва да се вземат под внимание, иначе няма да има нощни влакове и може би няма да има влакове изобщо. Благодаря, господин председател. Всъщност, същността на проблема, който обсъждаме, е, че ЖП транспорта все още е много фрагментиран. Много фрагментация и трудно могат да се съчетаят услуги ЖП пътни, също така и в самата европейска ЖП транспорт е много фрагментиран. Знаете, че имаме и много разлики в мерки, различни рамки в различните държави членки, защото а, това е един отрасъл, който има дълга история, така че наистина много е трудно да се усъвършенства и да се постигне нещо в тази област. Така че нашата цел е да направим едно ново предложение за интернализация на външните разходи, за да може да има едно по-балансирано финансово а, бръзване на пакета, но това отнема много време. Второ, радвам се, че много от вас споменаха четвъртият железопътен пакет. В момента се опитваме да създадем най-добрата рамка за най-добрите услуги, т.е. да може отрасла да бъде, да бъде колкото се може по-отворен. Целта е да има много голяма е, отчетност, управлението на инфраструктурите да бъде вписано в цялостното разширяване на мрежата и да има много по-голямо сътрудничество между управлението на инфраструктурите, за да има оптимизация на инвестицията. Мисля, че това би било полезно за всички. Колкото по другите аспекти, да, открития достъп е много важен, също, така съчетаването с автобусните, е, автобусния транспорт е, и въздушния транспорт, но наистина е много трудно да попълниме така празнините и а, трудно е също така да се получи съответната координация между различните оператори. Целта е също така тези правила да въжат и за международните пътувания, трансграничните пътувания. И от техническа гледна точка, мисля, че госпожа Билбао и другите е, депутати подчертаха необходимостта всички предложения да бъдат обединени в четвъртия пакет, който да се превърне в един технически е, стълб за рентабилността на целия сектор. Колкото до е, издаването на билетите, ние споделяме вашите техните проблеми и загриженост. Господин Локман също правилно каза, че трябва да има подход от долу нагоре. И сега вече е постигнато някакво споразумение относно начина на функциониране на системата, но самото и разгръждане е много бавно и наистина нямаме достатъчно разгръщане и наистина не можем да разберем защо начините на резервация, които въжат за други начини на транспорта, не, бъдат, не, бъв, не биват въведени и при резервация на ЖП билети. Колкото пред, пред, предложенията ни са дела на е, ЖП проектите в големите проекти да се увеличи и да се улесни трансграничното проникване, за да може инвестициите, които се извършват в една и друга страна, да бъдат е, наистина рентабилни заедно. Благодаря, господин председател. Споменахте четвъртия а, пакет. Бихме искали да кажем, че що се отнася до международните а, пасажирски, пасажирски услуги, а, тук вече имаме истинска конкуренция, защото пазара е отворен. Наистина ние смятаме, че един технически стъл би бил полезен, защото ще доведе до, е, сваля, до снижаване на разходите, както и проблемите повдигнати, свързани с нощните пътувания в в СЕР нямаме, нямаме едни крите, критерии за оперативна съвместимост за вагоните, специално за пътническите вагони, нещо, което трябва да бъде добавено към този пакет от документи. Прав, Правилно подчертахте, че трябва да има абсолютна прозрачност, особено при управлението на инфраструктурите и е, на подвижния състав. Колкото до конкуренцията между нощните влакове и а, е, лоукост полетите. Ние наистина говориме за две различни неща. Става дума за едно и също разстояние. Става дума за сравняване на 1000 км с 1000 км с разстояние, но по съвсем, за съвсем друга услуга. От една страна имаме един полет от час и половина, където не, не е необходимо да има кой знае каква какво качество на услугата, но ако аз ще пътувам 9 часа, аз имам нужда от качествена услуга. И тази качествена услуга ще се отразява и се отразява на цената на билета. Трябва също така да се разгледа и въпроса с цените и интернализация на външните разходи. И под, под, защото по този начин ще имаме по-сравними величини. Mm създаде се една нова система, една нова мрежа за интермодално интегриране на а, билетните услуги, която ще заработи за бъдеще. А, разбира се, а, а, гражданите няма да у, усетат а, а, резултатите от днес за утре, тъй като е необходимо много повече време за функциониране на системата. А, а, нав, навлизането на автобусните услуги е конкуренция както за ЖП транспорта, така и за лоукост компаниите и това също ще бъде един аспект, едно, един факт, който трябва да се вземе предвид при бъдещото разработване рентабилността на нощните пътувания. Three or four points then that I'd like to make. Let's start with the fourth railway package. Like our colleagues in like... Няколко коментара за четвъртия пакет. Искаме техническия стълб да бъде прият възможно най-скоро. А за управлението сме съгласни с либерализацията. Важното е ЖП компаниите да работят като екипи, защото иначе разпокъсаността остава в е, офертата, която предлагат на пътниците. Колкото са по-дълги международните пътувания, толкова по-вероятно е да се сменят е, видовете транспорта. Спомням си пътуването преди няколко седмици от е, Амстердам до Мюнхен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 това беше пътуването от началото до края. Важното е всички видове транспорт да са стиковани. Няколко думи за автобусите и ефтините полети. Също използвах ефтин полет от Лондон до Бюкурещ. Основната причина беше времето с влак щеше да трае по-дълго и щеше да бъде по-скъпо. Всеки избира подходящия транспорт с оглед на времето и като преценява с колко пари разполага. Изборът на международните пътници трябва да може да става между различните видове транспорта. Някои от нашите а, депутати използват а, автобуси за дълги разстояния. Първата причина е разходите. Втората причина а, пътуването с автобус е по-просто и по-лесно, отколкото с влак, особено когато няма ЖП връзка. Ако е така, веднага се минава към автобус. Автобусите трябва да използват адекватни автобусни станции а да не разтоварят пътниците рано сутринта на непозната улица. Благодаря на тримата оратори накрая. Виждам, че има доста работа благодаря на господин Рониди. Благодаря, че споменахте на интернет лиозацията на външните разходи, разходите за гориво. Ако в ДДС, не се използва в въздушния транспорт, защо държавите членки да не вземат решение за ЖП транспорта. Така че ви подкрепяме, може би с известно закъснение. Да минем към следващата точка. Благодаря и на гостите от Долна Саксония. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Следващата точка, моля, доклад от Европейската агенция за безопасност. Ще чуем доклада в резюме и след това ще има изказвания. Господин Мили, имате думата. Dear Mr. President, Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, госпожи и господа, благодаря за поканата да кажа няколко думи за Европейската агенция за морска безопасност. Положението в момента и предизвикателствата за бъдещия период. Благодаря на вашата комисия, която много помогна на, за развитието на нашата агенция от 2002 година. Моля ви, колеги, за тишина. Затова е важно да има постоянен обмен на мнения между Транспортната комисия на парламента и Европейската агенция. Наскоро бяха назначени нови членове в комисията. Първо ще представят агенцията и след това ще говоря за стратегията на агенцията. Тя е 5 годишна. Агенцията беше приета през 2002 година след приемането на специализирано законодателство за морска безопасност. Като регулаторна агенция Нашият е, мандат е, е записан в е, специален регламент на парламента и съвета. Разполагаме с отделен бюджет. От 2006 година седалището на агенцията е в Лисабон. В агенцията работят някъде около 150 служители от цяла Европа. Целта е да помогнем за развитие на морския транспорт. Бюджета 55 милиона евро, финансиран от Европейския съюз, и също така от ЕФТА 5,5 милиона. През 2012 година, през септември, се изказах пред вашата комисия. Тогава регламента все още не беше прият. Той влезе в сила през март 2013 година и разписа функциите на агенцията. Както виждате, е, увеличава се приложното поле на нашата дейност. Е, включени са и на инсталации на газ и нефта. Разширява се обхвата на е, и включваме държави от групата Европейско добросъседство. съседство. През последния период от нас беше поискано да намалим своя бюджет, като задачата сега е да съкратим бюджета, но да запазим качеството на нашата работа. Наскоро приехме петгодишна стратегия заедно с административния съвет на агенцията, основните понятия, които са важни за нашата работа са прозрачност, ефективност, ефикасност, гъвкавост и полза. Агенцията вече е достатъчно зряла, за да предоставя на висококачествени услуги за заинтересованите страни, а и за целия сектор. Ще цитирам части от стратегията, за да видите какви са нашите цели за следващите 5 години. Подпомагаме Европейската комисия за ефективното прилагане на, на законодателството на Съюза, защото в този сектор се прилагат редица директиви, регламенти, в приемането на които и вие сте участвали. Стандарти са качество за пристанищата и крайбрежието помагаме на комисията, за да гарантираме еднакво прилагане на регламентите във всички държави членки. Проверяваме работата на инспекторите и контролерите и съответните компании за класификация. Посещаваме строител, корабостроителни заводи в, в, в далечния изток за строителство на нови кораби или пък ремонт на стари кораби. Наблюдаваме внимателно на сливането на Норски Веритат и немския Делойт, за да се поддържат е, стандартите на обслужване. Обучаваме на е, моряци, които работят е, на европейски кораби. Заедно с комисията наблюдаваме и контролираме образованието и квалификацията на, моряците. Като идеята е да се прилага единен подход. Значителна част от тези моряци идват от Филипините и в тези случаи проверяваме внимателно дали на моряците отговарят на изискванията на съответните международни конвенции. Надяваме се тази дейност е, да носи все по-голяма полза. С а, е, е, един пълен цикъл инспекции и препоръки за добра практика. Агенцията реализира задачи за опазване на морската околна среда заедно с комисията и държавите членки. Наблюдаваме емисиите вредни газове. И нашите проверки са на международно равнище. В Европейския съюз следим изпълнението на директивата за съдържание на сяра в горивото, вземаме проби и създадохме една специална европейска информационна система за обмен на информация между компетентните органи и администрации. Техническа подкрепа за одобряване на нови технологии ще продължим да подкрепяме европейските инициативи, за да се намалява замърсяването по море, като използваме целият потенциал на нашата информационна система. Директивата за мониторинг на трафика раз... създадени бяха информационни бази за състоянието на крайбрежието. Обединихме националните системи в европейска система. Има много информация, която може да се ползва от всички ползватели на системата. морските съдове. Е, това е Бискайския залив е, в определен час от деня. 5 милиона е, данни за позиционирането на съответните морски съдове, товарни, пътнически и други. Използваме сателитни технологии и това е нов начин за мониторинг на транспортните средства. Следим внимателно на корабите с европейски флаг на, с повече от 300 000 тона тонаж. В същата зона в морето всеки ден наблюдаваме около 8000 до 10 000 морски съда. Архитектурата на системата е такава, че можем да добавяме информация и от външни източници, за да разполагаме с пълната картина на положението и да следим внимателно ефективността на морския транспорт. Интегрираната система ни дава възможност да използваме данните от националните администрации и външни източници. По искане на Европейската комисия да осигурихме информация за да, да, съдовете, които са напуснали страните, да, където има вирус Ебола. И тази информация се оказа много полезна за комисията и държавите членки с оглед на превентивните мерки. Наблюдаване на маршрутите на корабите, сателитна система и чрез нея следим за евентуални нефтени разливи по крайбрежието, защото на зареждането с гориво става обикновено през нощта. Работим заедно с държавите членки, техните компетентни органи. След като пътникът установи разлив до 30 минути след снимката, съобщаваме за това на държавите членки, които на, чрез хеликоптери проверяват мястото и предприемат съответните действия за почистване. Незаконните разливи е, в наши териториални води намаляват. Това е един от резултатите от нашата дейност. създадохме една функция за събиране и интегриране на данни от е, различни агенции и външни източници, за да знаем какво става в открито море. Тази информация после се връща към е, държавите членки и техните органи и се подобрява потенциала за анализ е, на е, положението е, в открито море. Фронтекс използва нашата система за мониторинг на морски съдове. Предоставяме информация за контрол на незаконния риболов Имаше случаи за информация от нас е, в случаи на пиратство е, в Африканския рок. Целта ни е да предоставяме постоянна информация в реално време, като интегрираме нови е, функции Целта е данните да са надежни и да няма дублиране. Агенцията участва в превенцията при замърсяването на морските води. Два кораба в Балтийско море, три в Северно море, шест в Средиземно море и два в Черно море. Те са оборудвани за да действат в случай на разлив. Някои от компаниите са подписали специални договори с Нашата агенция и в случаи на разлив и замърсяване са готови да действат е, в рамките на 24 часа. Взривът е, в е, Мексиканския залив създаде огромни проблеми. В момента има много такива инсталации в наши европейски води. приложното поле на нашата дейност се разшири. Включихме и замърсяване от инсталации за добив на нефти и газ. Имаше подобни инциденти в Северно море. Някои от нашите кораби са оборудвани с системи за разпръскване. Госпожи и господа, мисля, че вече имате представа за нашата дейност в агенцията. Очаквам въпроси и искам да ви поканя, ако сте в Лисабон, да заповядате в агенцията и да видите нашата дейност. Благодаря. Благодаря. Е, и така, това е точка от дневния ред която ще заинтересува групата от Долна Саксония, която е тук. Става дума за крайбрежието Северно море. Ето, имаме вече желаящи да се изкажат. Госпожа Клон, най-напред. Благодаря, господин председател. Благодаря за това представене на услугите, които предоставяте и помощта, която отказвате на държавите членки. Искам да ви задам един въпрос. Вие обяснихте, че има екипажи от филипинипаните и така нататък. Знам, в последно време привличането на работна ръка в корабостроителниците е един проблем за много страни. Доколко това е проблем, тъй като вие споменахте, че броя е все по-голям и по-голям. Имате ли някакви статистики? и дали, дали има а, желание на жени да работят в а, този отрасъл. Кажете ми какво, какво е отношението и какво, какво е положението в сектора. Благодаря за изложението. Всичко това беше много интересно. Аз идвам от е, Долна Саксония, от Северно море, но се интересувам по принцип от а, е, а, е, морската политика. Имаме синя стратегия за растеж, планиране, планиране на морското пространство. Според вас каква е ролята, която агенцията може да играе в този контекст? Аз имам все пак виждане по въпроса, но бих искал да чуя и вашето как може да се подобри координацията на морската дейност, като не се забравя е, въпроса с заедостта. Втората забележка. Парламентът действително желая агенцията да отговаря за инспекциите, за проверките за, на петролните платформи, например, проучванията в морето, говореше се за замърсяване. Вярно е, че чистотата на морето е много важно. Агенцията трябва да играе роля в това отношение. След това говорихте за една мрежа, която беше създадена, контрол по сателит, обмен на данни. И един въпрос по този повод. Разполагате ли с всички цялата информация, от която се нуждаете? Интересувам се също от политиката в областта на рибарството и знае, че там нямаме необходимите данни, а вие разполагате ли с тях, за да може да работите. Освен това, как стои въпроса с защитата на данните? Те, да, тези данни не трябва да попадат в ръцете на злонамерени хора, така че това е също въпрос, който ни вълнува. И още няколко забележки. Стана дума за ебола, за летищата, как да защитим немското или европейското население от ебола, какви са практическите последствия. Знаете, че пристига кораб от някой регион, където може да има ебола. Не може всички да бъдат поставени в карантина. Какво може да се направи всъщност? Имате ли някакви примери? И още два кратки въпроса. Фламиния това е един кораб, който имаше проблеми и като че ли никой не се почувства отговорен. Фламиния, предполагам, че познавате историята. Какви са изводите, които може да извлечем от това? Германия трябваше сама да се справя. Какви са, как, каква е полуката от това? И последния въпрос. Ако използваме само английския в е, морската дейност, е, това няма ли да бъде нещо, което да улесни работата? Ah, yeah, jolly good. Hi, I knew, I knew the, there was, had to be a button there somewhere. Um, yes, thank you very much, Mr. Milley. господин Мюле, за това интересно представяне. Въпросът ми е за допълнителните е, до отговорности, които е, парламента възлага на ЕМСА и става дума за операциите по ам, платформите за газ и петрол и допълнителното финансиране в рамките на многогодишната финансова рамка. СТОП. 55 милиона допълнително са, пре, са насочени към АМС за този период. Така че можете ли да ни кажете какви са вашите дейности за наблюдаване на тези платформи, дейностите на а, платформите за добит, добив? по силата на средствата, които получавате от европейските? Благодаря, Вин Ваненкамп. Благодаря, господин председател. Аз е, наистина съжалявам, че още веднъж е, ще задавам въпроси. Но има един въпрос към директора на агенцията. Дали може да ни говорите за сътрудничеството с националните власти? Трябва да внимаваме за две неща. Най-напред не трябва да струва скъпо. Това няма да се хареса на нашите избиратели. Трябва да избягваме повторението. Може ли малко да развиете тези два аспекта, да говорите за сътрудничеството с националните власти? Как е, се справяте, за да избегнете да се повтаря дейности? Благодаря. господин Милър, срещ, срещ, срещали сме се от Емса в Лисабон. Аз съм задал въпрос и съм получавал отговори от вас. Но искам да ви кажа, че а, това, което, което представихте в Лисабон, беше наистина фантастично. Базата данни на ЕМСА е наистина поразителна и мисля, че всички трябва да отидат в Лисабон и да видят на място какво представлява ЕМСА. Примера, който дадахте с, с епидемията Ебола, е само един малък пример за това, което ЕМСА може да допринесе към за европейските институции в смисъл на събиране, обработване и предоставяне на данни. Наистина, аз следа вашата работа през последните години, тя е фантастична. Und ich habe auch, aber auch noch zu der äh, Beantwortung, ich habe auch noch eine Frage, Es gab ja damals den Unfall. Und... Аз също имам един въпрос. въпроса с, с злополуките и безопасността? И как да се направи, когато един кораб е в затруднение, как този кораб да бъде отведен към пристанище? Това е въпрос, който излиза извън Европейския съюз и безопасността. Може ли да гърба трагедии, каквито на каквито бяхме свидетели, няма да се повторят. Имате думата. Thank you very much, uh, Mr. Sherian. Е, господин uh, Крамер, благодаря за интересните въпроси. Сега, социалните мерки, какво може да направи ЕМСА за привличане на работна ръка в отрасъла. А, преди седмица обсъдихме тези въпроси. Наистина те са въпрос а, така будат загриженост в държавите членки. Във всички държави членки и в европейските институции ЕМСА трябва да решават заедно тези проблеми. Млади, младите хора не, са, не, не биват привличани от а, професиите, свързани с морето, въпреки че корабите са съоръжени с а, много висока технология, така че ще имат възможност и след това по време на упражняване на дейностите си на корабите и после да продължат своето обучение. И въпреки всичко, 70 до 75% от екипажа на тези кораби просто трябва да се а, набира в а, чужбина, в извън Европейския съюз. за тях това е привлекателно, защото в техните страни заплащането е много по-низко. Така че през последните години обръщаме голямо внимание на този аспект на проблема. Какво правиме за насърчаване и подкрепене на синото а, развитие в Европа? А, предоставяме на информация свързана а, с проекти за упростяване и намаляване на административното бреме. И възможността да се намалят административните процедури на, на корабите по време на а, мониторинга. Тоест да се упражнява мониторинг и същевременно да се изпраща информацията на съответните власти по пристанищата. И имаме така сблъскваме се с известни препятствия при предоставянето на електронна информация от от страна на вла... митническите власти, но очакваме с влизането в сила на новия митнически кодекс този проблем да бъде разрешен. И когато новата директива влезе в сила през юни 2015 година, ще има единно гише, но все още има известни проблеми при прилагането на тази директива от страна на митническите власти. Колкото до споделянето на информацията и сигурността и безопасността, нашата агенция винаги отдавала огромно значение на правилата, свързани с защита на ден, денните и, и и необходимостта държавата членка да ни даде разрешение за, е, за запазване на, е, на, на данните и за тяхното складиране. Така че ние нямаме, същевременно нямаме никакво право да предоставяме информацията на трети страни без разрешение от държавата членка, за да може да се запази е, сигурността на тези данни. Беше ми зададен и въпрос за платформите за добив на газ и нефта и а, е, финансирането на нашите дейности. Става дума за 156 милиона, т.е. има увеличение с 5 милиона за тази дейност, но това наистина е една дейност, която е много трудна и така и много важна. Въпросът е как да реагираме в случай на происшествие, на разлив, нещо, което никой от нас не, не иска да бъде свидетел за бъдеще, но по какъв начин да реагира. Аз го показах по време на презентацията си. Като Нашите, някои от корабите са снабдени със специално осуражение за разпръскване на нефтения разлив. Е, работиме в тясно сътрудничество с представителите на промишлеността. Имаме много, наистина много добро сътрудничество и, и работиме добре в тази област. Благодаря. А сега давам думата на Кристин Берг за DG Транспорт. Благодаря. Аз представлявам комисията. Отдел е, морска безопасност. Благодаря за чудесното сътрудничество с е, комисията Трам. По време на последния мандат и се надяваме, че ще продължим да сътрудничим все така успешно. Връщам се на един въпрос, за който не беше отговорено. Разбира се, трябва да ви кажа нещо. Най-напред, що се отнася до Лисабонския договор. Не трябва да ходим в Лисабон, за да знаем каква е информацията, която е на разположение, е предоставено на разположение от агенцията. Скоро в Брюксел ще има презентация, с последвано от е, коктейл, по време на което представяне ще може да получите всички отговори на въпросите във връзка с агенцията. Не е необходимо да ходите в е, Лисабон. Колкото до въпросите, които бяха поставени. А, бих искал да кажа какво направихме от последното посещение на господин Мюли, за да избегнем подобни проблеми. всички независими органи на държавите членки, които а, са, а, трябва да вземат решение в случай на а, катастрофа, бяха събрани от нас, в смисъл ние ги работиме с тях, като правиме ни упражнения за реагиране в случай, че примерно един кораб поиска е, помощ или пристанището в Роттердам трябва да, да вземе, да речем, решение. Знаете, че след а, в, катастрофата с Сламиния стана в открито море, а не близо до пристанищата. Но на основата на упражненията, които а, провеждаме и на основата на насоките, които сме публикували, ще имаме възможност да да бъдат взети мерки за предотвратяване на подобни катастрофи и бедствия за бъдеще. Просто така членовете на тези органи са подготвени, а подобни злополуки и происшествия се случват навсякъде. Знаете, че при едно бедствие в близо до е, до Корея и Япония имаше спор между двете страни, кой да извлече кораба, да довлече кораба до пристанището. Така че това е проблем за всички. Колкото за привлагане на персонал, необходимо е да бъде привлечен европейски е, персонал а, като трябва да се осигурят необходимите условия. Има, разбира се, повече кандидати и желаящи да работят на корабите, които са в крайбрежната зона, отколкото в открито море. За тях може и да се намери и е, женски персонал. Колкото до ам, а, дела на а, персонала на а, корабите не разполагаме с необходимите данни, не знаеме колко от тях са европейци, колко от тях са а, от чуждестранен происход, но наистина е много важно да се вземат мерки за привличане на а, персонал на е, нашите кораби. Колкото до проблема с епидемията Ебола, благодарение на данните предоставени от ЕМСА, можем да, да, кажем, че на практика няма няма риск, тъй като много малко са пасажирите или почти няма такива, които да идват от пристанищата на застегнатите страни. Става по-скоро дума за екипажа на, на корабите. Така че Взети са, взети са мерки, включително и е, индивидуални мерки от различните европейски пристанища спрямо екипажа на корабите, пристигащи от тези страни. Но проблема е е, е че може да има а, а, проблеми с износа на стоки от тези страни и за това а, ние сме в а, тясен контакт с а, с сектора, за да, бъдем, да, да знаеме предварително дали някой има намерение да прекратява пътуване по дадени маршрути, за да не се получи, да не се стигне до економическа криза в тези страни. За момента директивата, която ще влезе в сила до година, трябва да докаже своето, своята целесообразност. Държавите членки трябва да си сътрудничат при обмяна на данни. ЕМСА а, е, може да им помогне, но това не е в, а, е, в а, е, рамките на нейните преки, преки правомощия. Благодаря. Камила? Благодаря на говорителите. И така, съвсем кратко един въпрос. Вие споменахте насоките след а, катастрофата с а, Ерика. Кога ще бъдат готови тези насоки? В а, момента те се доработват от националните власти. След това ще проведем консултации с различните а, браншове отрасли на промишлеността, защото смятам, че и те трябва да имат възможност да кажат какво мислят по въпроса и след това най-вероятно в началото на следната, на идващата година насоките ще бъдат готови. Благодаря. Това е този точка дневния ред е, свърши, но сега вече при затворени врати имаме друго, за което да говорим. Ще помоля посетителите да напуснат залата. Надявам се, че сте доволни от това, което чухте и приятно, приятен престой в Брюксел.